взема решение с единодушие. Всичките инициативи биват блокирани в Европейския съвет. Така че призовавам ви да поведете тази политическа битка, защото в противен случай само ще си пожелаваме неща и за бъдеща. Това нямаше как да, си, да спестия. това. Извинявам се, ако съм прекрачил времето, господин председател. Давам думата на госпожа Келер от името на Зелени. Благодаря ви за речта, господин премьер. Много силна, много проевропейска реч и аз много се радвам, тъй като мнозина се безпокоят, що се отнася до бъдещето на Европа. Има много правителства, които не работят вече за напредъка на демокрацията и върховенството на закона. Важно е човек да види, че може да се работи по-различно и затова искам да ви поздравя за част от мерките, които вече са предприяти в Испания и които показват това на практика, това, което обещавате. Например, увеличаването на минималната заплата на 900 евро. Това ще помогне много на семействата, които пострадаха от антисоциалните реформи, бюджетните съкръщения. Сега имате и реформа за данъчното облагане, което също ще подобри нещата. Искаме истински социален съюз. Затова имаме нужда от повече усилия в съвета и във всяка една държава членка. Силно се надявам, че всички ще последстват вашия пример. След това вашето решение а, семействата, които слагат фотоволтаици по покривите си, могат да извлекат полза от това. Ето така може да се борим срещу климатичните изменения и възнаграждаваме хората, а, които са инициативни. Надявам се всички да работят в тази посока, за да спасим планетата. Нужни са конкретни стъпки. И накрая, както споменахте днес, много се радвам, че вашия кабинет има най-голям процент жени в целия Европейски съюз. Правата на жените са човешки права, а ние много изоставаме от истинско равенство между половете. Нужен е напредък. Виждаме изоставане в много държави членки, както и отпор а, срещу правата на жените, срещу правата на хората. Много се радвам, че все още има правителства, които слагат на преден план една такава програма за равенството между половете. Не мисля, че е лесна работата ви в Испания. Има много проблеми, които сте унаследили. Едно от тях е положението в Каталон, Каталония. Вашия предшественик от консерваторите подходи много безкомпромисно. Това втвърди конфликта. Сега той е пред вас. Съвсем ясно е, че само демократично политическо решение може да ни поведе напред. Това означава и решение за затворниците. Два члена на нашата партия в момента са в затвора. В момента те са сложени или пратени в затвора по едни обвинения, които са скалъпени. Затова ви моля да започнете един искрен диалог, защото само с добра воля от двете страни ще се стигне додалеч и ще сме близо до едно решение, което е нужно за Испания, за цяла Европа и за Каталония. Господин премьер, също споменахате европейските ценности и как всички трябва да ги защитаваме. Тук обаче се притеснявам, когато спомена Андалусия и е, правителството в Андалусия. Екстремистка дясна партия ще влезе в правителство – и наистина ми е много тъжно, че консерваторите и либералите се съгласяват това да стане факт. Тази изделка ще даде възможност тези националисти да говорят за бъдещето на Андалусия и на всички ни. Обеден съм, че голяма част от вас се притесняват от това и не са удовлетворени от това. Но точно сега може да предприемем конкретни действия. Всички във всички групи трябва да работим, така, защото това да не се случи, защото е срамно когато някой от нас направи коалиция с екстремист, екстремистка партия. Нека да не го правим. Нека да се възползваме от всички възможности, които имаме, за да прекратяваме такива сделки. Приветстваме жените, които сега протестират за равенство, защото насилието срещу жените няма място в Европейския съюз. Искам също да ви премомня, господин премьер, че много от целите, които споменахте, всичките равенство между полите, социална Европа, екология, трябва да бъдат защитени на европейско ниво. Надявам се да бъдете проинициативен в съвета и да ни подкрепите в нашите идеи, които стигат до съвета. Надявам се колегите ви да ви подкрепят, да ви последват, да работите за прогрес, за социална, екологична Европа, демократична Европа. Ако работите за такава, винаги ще ви подкрепяме. Благодаря. От името на Обединената левица, Зелената нордическа левица, Лопес Бермехо, заповядайте. Сеньор Санчес. Благодаря, господин председател. Господин Санчес, искам да изкажа благодарност към вас, че дойдохте тук и че допринасяте за европейския дебат. Един дебат, който става все по-необходим предвид е, напредъка на крайната десница в Европа, също и в Испания. Дали съм съгласна с вашата диагноза или не, мога да кажа, че съществува риск за Европейския съюз. Не съм съгласна обаче с решенията, които вие и други предлагат. Е, става дума за това, че трябва да се опълчим срещу този противник. Този феномен е, завзема все по-голяма почва и много правителства не спазват задълженията си спрямо работниците. Неолибералната политика тръгва от Брюксел и, е, за съжаление, социалната държава вече отдавна е лишена от съдържание. Кризите се влушават, а управлението на тези кризи доведе до там, че нарасна много силно неравенството. Само привилегированите слоеве сега имат повече, са по-богати, а това доведе до криза на доверието. А правителствата в Испания всъщност въведоха съкръщения в образованието, в размера на пенсиите, всичко това засегна работниците и това е нещо, което повече не може да се приеме. Доведе до там, че крайната десница използва отчаянието на хората в неравностойно социално положение. Около 40 милиона бедни работници съществуват, които въпреки, че работят, са бедни. Това за цяла Европа. И след това продуктивният модел, който беше наложен на южните страни, а именно ефтина работна ръка, има хиляди хора, чието работни места са силно застрашени от съкръщения и се надяваме, че закона за синдикатите ще бъде прият. Демокрацията пада в жертва на интересите на международните концерни. Но приоритетите на гражданите трябва да се спазват. Те трябва да могат да живеят там, където искат и така както искат. Трябва да се провеждат публични политики които да защитават висококачествените работни места и да насърчават тяхното създаване. Защото свободното движение на капитали доведе до там, че сега има повече бедност и неравенство. Економическата политика влиза в съюзи с либералите това са всъщност политики, които са за сметка на работническата класа. Необходими са ни компромиси, които да поставят социалната политика в центъра на европейската политика, за да може да се стабилизира Европейската харта политиката трябва да бъде изпълнена с доверие, а не с противоречия, като например по отношение на Палестина и Сахара. Освен това, избирателното право трябва да се подложи на реформа. И накрая, равенството между мъжете и жените е застрашено. Ние като жени страдаме от структурните реформи, но ние няма да приемем това страдание. Ще продължим да защитаваме нашите интереси. Благодаря. От името на СПД давам думата на госпожа Ферара. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Господин председател, господин премьер, благодаря ви, че сте днес тук с нас, за да започне този дебат. Това е 15-ти дебат за бъдещето на Европа в Европейския парламент. За 15-ти път всъщност казваме, че Европейския съюз преминава през много сложен период. За 15-ти път а, си задаваме спешния въпрос защо се случва това. Политиките са погрешни и за това водят до неравенство и несправедливост. Политиките за бюджетни съкръщения създадоха или нанесоха много вреди. Председателя Юнкер каза вчера пред пленарната зала, че бюджетните съкръщения наистина са били зловредни за Съюза, но сега е късно мисля, че крайния срок отдавна изтече. Симата за защита на работещите, на защитата на работещите не работи. Уязвимите групи продължават да са изправени пред трудности. Не зачитаме личния им живот. Хората нямат работа, нямат домове, има проблеми с социалните плащания. Много граждани в Европа не искат да са популисти, но в крайна сметка разбират, че това, в което живеят, изисква бърз отговор в комисията и в парламента ни остава малко време. Следващия път парламентът ще е много различен и Европейската комисия ще е много различна. И може би това ще сложи края на тези грешни политики. Миграцията е една от тях. Провалът на Съюза е очевиден навсякъде. Не успяхме да поемем отговорност, не сме солидарни, особено що се отнася до миграцията и убежището. Не реформирахме политиката за убежище, това трябва да е обща политика, както е записано в учредителните договори. Сведахме глава пред диктатите на национализма. Не се справихме с потоците бежанци, особено в граничните райони, където хората много трудно се справят с потоците мигранти – има и въздействие върху основните права. Социалните, економическите права бяха потъпкани. Въздействието върху гражданите бе огромно. Така че не само Испания може да цитира примери за проблемите които идват от бюджетни съкръщения. Италия може, други държави може. Всички държави в Средиземноморието, всички виждат ужасното въздействие върху своите економики, виждат огромните проблеми, предизвикани от миграцията, ако тя не е, е решена. Затова трябва да се спрат бюджетните съкръщения, да се реши проблема с миграцията. Не става дума само за средиземноморските страни. Целият съюз, целият Европейски съюз трябва да се изправи, да защити тази идея. Трябва да се изправим пред гражданите. Гражданите искат действия, искат реални, де... и реални решения на проблемите. Искат да покажем най-накрая, че Европейски съюз ще поема своята отговорност и ще почне да извършва верните стъпки напред. Не трябва парламента, например, да пътува постоянно между Люксембург, Страсбург и Брюксел и да пилее милиони пари. Тези пари могат да отидат за много добри цели. Как да оправдаем? Как да оправдаем тези разходи, например, пред гражданите във времена на избори? Затова трябва на първо място този разход от бюджета да изчезне. Не може да е толкова трудно. Има много средства, които се пилеят. Има хора, които влизат и излизат от позиции в парламента. Трябва гражданите да са в центъра. Те трябва да са в сърцевината на Съюза. Техния интерес, тяхното бъдеще трябва да ни интересува най-много, а не интересите на елита, на малцината и на економическите оператори, които задават дена. От НС господин Б. Господин министър-председател, преди по-малко от една година вие случайно застанахте на чело на Испания, благодарение на скандала, с който беше опърскан Мариано Рахой. Е, Испанската социалистическа партия има 80 е, места само в е, вашия парламент и вашето присъствие е наистина ужасно за испанския народ. И е, искам да посоча тук е, подкрепата на незаконната миграция в е, Средиземноморието. Една мафия, която просто просперира от трафика на хора. И трафикантите са големите печеливши от всичко това. Те наистина по този начин могат да економисват много гориво. Маркон и Меркел, които бяха много щастливи, щастливи да получат тази неочаквана подкрепа по отношение на мигрантските вълни, просто се надпреварваха да ви поздравяват. Миналата година приехте два пъти госпожа Меркел. Първия път във вашата резиденция в Андалузия. Вие сключихте договор с германския канцлер за да приберете мигрантите, от които тя иска да се отърве след като отвори границите през 2015 година. Вие, например, е, не спазвате споразумението с Марокко и е, вашите е, предшественици сключиха наистина много добри договори с страните от Магреба. И договорът за реадмисия на нелегални хора, нелегално пристигнали мигранти, наистина беше нещо добро. Но всъщност е, мигрантите сега бързат към вратите на вашата страна. Виждате какво става в селута и Милида и граничната охрана понякога бива нападана с е, оръжия. Е, и също така вие сте в Брюксел и то дълго време. През 2011 година под ваше влияние Социалистическата партия внесе голямо изменение в Испанската конституция. И сега всички прави правителства трябва да спазват това, което посочва Европейската комисия във връзка с нарушенията на бюджета. От е, началото на декември една партия, към която вие се отнасяте пренебрежително, успя обаче да пробие точно във вашата крепост Андалузия. Става дума за ВАКС е, и те разбиха там властта на социалистите, която съществува повече от 40 години. Наистина, през 2018 година е, по, ваш, по причина година на вас с 129% се увеличиха мигрантите в сравнение с 2018 година във вашата страна. А в страната на Матео Салвини мигрантите спаднаха с 95%, защото Италия не допуска незаконни мигранти на своята територия. Истинската мафия, срещу която неуморно се бори Матео Салвини, е, всъщност е в основата на трафика на хора. Вестник Гардиан посочва, че трафикът на хора е по-печеливш, отколкото трафика на гроба на дрога. И наистина това е добър пазар за тях. Господин заместник, е, господин министър-председател, решението на мигрантската криза е политически въпрос. Е, хората от Гардия Цивил са точно толкова решими, както италианските си колеги. Но вие създадохте един специален фонд, който е предназначен за а, миграцията. И а, аз мисля, че а, испанците дълго време няма да търпят вашата безотговорност. Товски. Давам думата на господин Яжовски, който е независим. Колежанки и колеги, хочу chcę от od для е, е, пана premiera за выступление и при tej оказии е, выразить szacunek для Hiszpanii. Бо... Благодаря szef rządu reprezentuje nie tyle swoją partię polityczną ta debata jest zbyt upartyjniona ale e, e, swój kraj więc. E, господин министър председател искам да изкажа поздравления за испания за всички усилия, които бяха вложени в отбелязването на 40 годишната от Конституцията и за спасяването на е, целостта на страната. Колегата Върховсът предложи пак федералистичната доктрина. Аз съм убеден европеец, обаче Европа трябва да бъде белязана от повече реализъм, от конкуренция в економиката, премахване на централизма и всичко това ми липсваше във вашето изложение, във вашата реч. Наистина идеята за солидарността трябва да се тълкува по-прецизно. Солидарността е необходимостта да се помогне на другия, най-вече когато той има нужда от помощ. И ако хората без вина са попаднали в тежко положение. Солидарността не означава е, ние да плащаме това, което другите са попиляли. Е, е, необходима е финансова отговорност и тя трябва да се носи от държавите членки. Аз мисля, че Испания ще остане наш партньор в разговорите за тази реалистична картина, за това реалистично измерение на Европа и то много повече, отколкото вие днес представихте. Днес благодаря. Señor presidente del Gobierno de España, tiene la palabra para contestar a las primeras preguntas. Заповядайте, господин премьер, за да отговорите на въпросите. señor presidente gracias a todos y todas las intervinientes y gracias además por el tono del debate. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за това разискване. И благодаря за всичко, което беше засегнато тук като теми от страна на председателите на политически групи. Ако ми позволите, ще отговоря общо на всички въпроси. Няма да отговарям по-отделно на всеки въпрос, защото нямаме достатъчно време за това. Мисля, че основната тема е, че трябва да защитаваме Европа, за да може Европа да защитава нас. И поне представителите на големите политически групи подчертаха това. Всички ние сме единни, е, независимо от е, идеологическите различия и трябва да бъдем единни. Първо, темата миграция. Естествено, Аз поех моята длъжност от Испанската народна партия. Миграцията не дойде при нас, когато аз станах министър-председател. 137% е нараснала миграцията през последните две години. Е, сега това се дължи на миграционната политика, която тогава изобщо не съществуваше. Искам да кажа на колегите, че е, трябваше да предложим Валенсия като сигурно пристанище за Аквариус и взехме това решение. Знаем, че всички държави членки трябва да имат обща позиция и тя да бъде позицията на солидарността и отговорността. Испанското правителство преследва своята външна политика. Заместник председателя на комисията посочи това – Необходими са ни средства, за да помогнем на Африка. Ние се застъпваме за двустранно сътрудничество с транзитни страни и страни по происход с Марокко, Мавритания и страните от Сахел. Имаме двустранни договори не само в интерес на Испания, но и в интерес на целия Европейски съюз. От а, е, дълги години Испания осъществява политика на реадмисия с Марокко, Бавритания и страните от Сахелската зона. Преди няколко дни бях в Мали и там се опитваме да убедим правителството да извършва или по-скоро да осъществява доброволна политика на реадмисия. Това са импулси, които ние даваме. Ние подкрепяме политиката за охрана на границите и политиката за интеграция също, защото смятам, че е важно да интегрираме всички мигранти на нашия континент, да им предложим интеграция и естествено испанското правителство е за реформиране на европейската система за обежището. Това е безспорна необходимост. Става дума не само за малцинствени партии, дами и господа. Големите политически групи в Европейския парламент също подкрепят това, например НП. Аз съм загрижен до някъде, когато чувам, че винаги се говори за крайната десница. Не тя ми създава такава загриженост, а това, че тя определя а, е, публичната дискусия всъщност е, и на партии, които защитават Европа. Моето правителство да, господин Ферховстад, знам, че вие сте брилянтен оратор. Естествено, ние също сме за приемане на МФР. Е, в Европейския съвет ние се застъпихме за това, не само аз, но и правителството на Разхой е, МФР да се приеме още преди европейските избори. Това е важно за нашата сълскостопанска политика, за кохезионната политика, но също така и за миграционната политика и политиката на иновации и изследвания. Господин Верховстат, не се безпокойте, вероятно през април ние ще приемем нашия бюджет. Предишното правителство, начало с Рахой, също е, внесе е, бюджета в парламента през април. Става дума не само за това да спазим сроковете, а ние дори ще е, внесем в парламента по-рано бюджета от предишното правителство. Смятаме, че нашия бюджет е добър не само в социалната сфера. Става дума за данъчна справедливост, за данъчно облагане на големите високотехнологични фирми и други форми на данъчно облагане. Това са мерки, които вие сте предлагали също и сега искаме да ги осъществим в Испания. Позволете ми да кажа няколко думи за Каталония, защото госпожа Бермехо засегна този въпрос. От 2014 година имаше пет вота в Каталуния три избори за автономно правителство и два референдума, които всъщност противоречат на Испанската конституция. Какъв беше резултата от тези гласувани референдуми? Що се отнася до правната рамка в Испания, 48% от каталунското население беше за независимост, останалите бяха против. Първият извод е, че стремежът към независимост в Каталуния не намери мнозинство сред населението. 52% от каталунците не подкрепят независимост. Тоест, тези, които подкрепят независимостта на Каталуния, виждат, че нямат мнозинство там и освен това, те не могат да наложат тяхната политика по този начин, тъй като мнението им не се споделя от е, мнозинството. Това е резултата от всички гласувания от 2014 година. И второ, в Европа и не само в Каталония. Погледнете Бавария, Франция, Корсика, на други места. Е, има напрежение, има движения, които нарушават териториалната кохезия. Обаче каква е разликата между тях и това, което се случва в Каталуния, в Венето или в Бавария? Става дума за различни политически формации, които, да речем, искат независимост на Бавария от Германия или Венето да се отдели в Италия. В Италия Върховния съд всъщност беше, беше зачетено решението на Върховния съд. В Испания не беше така. Сепаратистите едностранно нарушиха каталунската конституция и ням, не се придържаха към решенията на Върховния съд в Испания. И всички тези подкрепещи независимостта не се придържаха към националната и регионалната конституция. Каталуния има регионална конституция, тя е автономна област, но мога да кажа, че всичко това са проблеми, които трябва да решим в Испания – в Испания политически партии, които са в опозиция, много често се позовават на Каталуния, когато искат да се противопоставят на Социалистическата партия. Какво трябва да направим? Ние държим на цялата държава. Държавата Испания е голяма и тя е децентрализирана в економическо, социално и културно отношение. Ние дори използваме различни езици. В образованието картината е същата. Деца, които живеят в определени общности, където националното чувство е силно изразено, всичко това за тях е важно и има признаци, които сочат, че Испания е на второ място по децентрализация в света. Разбира се, трябва да водим един честен диалог, трябва да спазваме волята на мнозинството в Каталуния, което е против независимостта. Испанското правителство трябва да стимулира този диалог между двете течения в Каталуния в момента, националисти и ненационалисти. Мога да ви гарантирам, че за разлика от миналото, испанското правителство е твърдо решено в рамките на диалог и съгласно Конституцията да реши проблема на Каталуния. Но привържениците на независимостта на Каталуния трябва да разберат, че не са мнозинство и трябва да зачетат волята на мнозинството, за да се намери изход от тази патова ситуация. Мисля, че това е съвсем ясно не независимостта, а съвместния живот е проблем в Каталуния. И сега, в заключение, господин Вебер Вие говорихте за вод на недоверие, но Имаше мандат, ставаше дума за демокрацията в нашата страна. Какво се случи в Андалузия между НП и либералите. Също така и Фронт Национал. Всъщност е, нещата просто се обърнаха. Неща, които бяха даденост през миналите години, сега а, се поставят под въпроси. Какво се случи в Андалузия, дами и господа? Прекрачи се една линия, която съществува Европа да няма връзки с ултрадесните. Ние, социалистите, никога няма да правим оговорки и споразумения с крайната десница. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, искам да ви уверя, че испанското правителство има намерение да подкрепя Европа в сферата на равенството между половете, образование за младите хора, осигуряване на добри работни места и всички онези аспекти, които укрепват Европа, така че тя да предложи помощ на всички, които се нуждаят от нея. И тук можете да разчитате на испанското правителство. Господин Верховстат, вие имате много по-голям опит в Европейския парламент, отколкото аз начало на испанската държава. Все пак аз разбирам вашата фрустрация. Мисля, че се опитах да очертая някои възможни варианти на изход. Предвид е, факта, че много решения се вземат бавно в економиката, в е, паричната сфера и така нататък, трябва да се промени процедурата за вземане на решения в парламента и в съвета. И е, ние ще се застъпим за това принципът на единодушие да не се прилага при такива съществени теми, които засегнахте вие. Има сфери, е, където трябва да се внесат изменения, да речем в е, основните договори. Външният министр господин Борал може да потвърди това. Трябва да се създаде една преходна клауза, за да може нашия съюз да бележи напредък във външната политика. Благодаря, господин председател. Сега започваме с спонтанните изказвания. Забавихме гласуването. Ще започне по-късно. Давам ви по една минута. Колкото повече спазвате правилата, толкова повече ваши колеги могат да се изкажат. Има над 150 искания. Първи е Гонзалес Понс. Señor presidente, vivimos un tiempo de noticias falsas. Благодаря, господин председател. В момента преминаваме през е, е, един етап на фалшиви новини, но също и фалшиви присъди. Никога не съм бил в алианс с екстремисти. Нито десни, нито леви. Вие казвате, че бюджетът ви ще бъде одобрен. Това ще стане а, с подкрепата на терористична екстре, организация, сепаратистска организация. Има двойни стандарти. Говорите също така за глобализацията, но не говорите за е, единството, единността на, на Испания и върховенството на закона. Има Каталуния, каталунския въпрос не е, не е само социален въпрос. Много е важно да се застъпвате за върховенството на закона и единството на нашата страна. И с наша подкрепа единството на Испания може да се запази. Това трябва да бъде е, изрична част от вашата политика и, от вашите убеждения. Не мисля, че това, че сега се справяте добре с тази задача. Благодаря. Господин Гарси, госпожа Гарсия Перес, господин премьер Санчес, това е много деликатен момент за Европа. И слушах вашето изказване. Говорихте за ангажимент към европейските ценности. Това е глътка свеж въздух за онези от нас, които вярват, че решението е в Европа, в повече Европа, в по-добра Европа. Има, разбира се, и такива, които се подават на изкушението да привнасят проблемите от Мадрид, за да печелят точки пред съпартийците си. Но мисля, че ще покажем на уважение към Европа, ако не използваме този парламент, сърцето на Европа, да говорим за това как да решим проблемите на хората. Имам нужда от по-голям баланс, социална справедливост, да се избягва неравенството. Искаме мъжете и жените наистина да са равни в Европа. Трябва да можем да погледнем хората в очите и да кажем, че Европа ще намери решение на проблемите им. Това всъщност обещават проевропейците. И ние ще се борим с зъби и ногти за една по-добра Европа, повече Европа. Европа, която може да погледне хората и да им даде нова надежда за европейския проект. Благодаря ви, че има правителства в Европа, които стоят заедно с парламента и защитават основните ценности на този проект. Благодаря ви отново. Големия социал-демократ Фердинанд Ласал казва, че политиката започва с наблюдение на действителността. Вчера празнувахме годишнина от еврото и чух 6 изказвания, които нямат нищо общо с реалността. Те просто бяха празни мечти за бъдещето. Господин министр-председател, вие искате социална Европа. Социална Европа трябва да предлага работа на гражданите и перспектива на младеща. Това е отрешаващо значение. И тук трябва да си зададем въпроса, защо еврозоната е най-бавно растящият регион в света, където растежа е най-нисък. Защо е така? Защо е, правим различни програми. Господин е, Тимерманс говори за тези чудесни програми, но са ни необходими частни инвестиции. Няма такива, защото Европа е разединена. Разединена от еврото. Погледнете в Германия. Има огромни данъчни приходи. Няма е, безработица. В други страни положението е лошо. И хората казват, работим повече за по-малко пари. Това не е социалната Европа, която ние искаме. Арт. Господин Нарт. Е, Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, живеем в времена на нарастваща опасност от е, сепаратизъм и популизъм. Трябват ни адекватни ответни реакции. Трябва да изкореним тези тенденции. Проблемът е в това, че средната класа е разочарована от е, от политиката и политиките. Твърде много идеология и твърде малко реална политика. Това а, дава възможности на, на популистите и сепаратистите. Трябва да се вгледаме и в себе си, не само в популистите. Трябват ни политики, които да са по-добри от тези, които сме прокарвали до сега. Трябва да защитаваме Европа по-ефективно. Онези, които смятат, че каталунския проблем е проблем на Каталуния единствено, трябва да си дадат сметка, че партията, отцепническата партия е създадена там и тя не е просто каталунска партия. Вижте с какво, се, какво направиха неодавна. Действителността е такава, че трябва да се съюзим, за, да, за да прокарваме политиките на, на единство и солидарност. Господин Бове. Господин премьер на Испанското правителство 5 ноември миналата година посетих стария си колега от Европейския парламент, който днес е хвърлен в затвора, в испански затвор. Може ли човек дори да си помисли, че може да има такова положение хора, които са избрани на европейско ниво в Каталуния, по законен път, биват хвърляни в затвора за своите политически идеи. В този парламент многократно сме заклеймявали нелибералната политика на господин Орбан – Заклемяваме нелибералната политика на Полша. Обвиняваме и то справо атаките срещу върховенството на закона, които се случват днес в други европейски страни. И се питам, Испания, поради своята политика в Каталуния, своята конституция, ще се присъедини ли към редицата страни, които изброих. Много е жалко. Много е жалко. Чух вашата реч, но как става така днес, че хора, депутати, членове на регионално правителство, биват хвърлени в затвора? Чух апела ви за диалог. Съгласен съм. Но ако искаме да водим диалог, е, то не се прави с хора в затвора. Трябва първо да освободите хората. И чак тогава може да се води диалог. Може да не са съгласни да са затвора, но те са поели своята отговорност. Освободете хората и това ще бъде демократичен акт наистина. Искам да ви припомня, че трябва да се спазва системата Донт. Ако говорите две минути, ще има депутат от вашата група, който ще си загуби правото на глас. Пак само да ви припомня, такива са правилата, така че спазвайте правилата. Господин Урбан Креспо. Сеньор Санчев. Господин Санчес. Вашето правителство в началото на своето управление прие кораба Аквариус и след това 6 месеца по-късно блокирахте Open Arms в Барселона. Говорихте за фашисти като Салвини. Вие поставихте намордник на хората. Вие обещахте да спрете реформите на трудовото право. Не само направихте това, но и в предприятия като Алкоа много хора бяха уволнени. Не направихте реформа на банките. Обещахте също да регулирате е, балона с найемите, не го направихте. Много хора бяха изгонени от техните домове. Всъщност, вие се превърнахте в другар на неолибералната политика на Европа. Сега има реакционна вълна също в Андалузия. За да се справим с това, е необходимо да сменим тотално курса, да се обърнем на 180 градуса. Политиката не може да служи повече на елитите. Господин Санчес, ние нямаме време, трябва да да действаме. Дарност. Искам да подкрепя господин Бове за каталунските а, затворници, които цял, цяла година бяха задържани в досъдебната фаза. Това са политически затворници. Политически затворници, въпреки това, обаче коалицията не прави нищо. Парламента като институция не казва нищо, съвета не прави нищо. И дори господин Ферховстат си мочи. Европейските ценности, за които постоянно се говори, биват потискани. Защо ли? Най-вероятно, защото испанското правителство подкрепя европейския проект и някак си това ги извинява им позволява да държат политически затворници. Невероятно лицемерие е това. Трудно може да се преглътне и е, трябва да се погледнете вие всичките в огледалото и да започнете да настоявате и да водите кампании за освобождаването на тези политически затворници. Господин Епитидеус. Благодаря, господин председателю. Господин премьер, имам някои въпроси, които искам да ви задам. Какви практически мерки ще предприемете, така щото вашата страна, плюс Италия, Гърция, да спрат да са страни, където мигрантите попадат в капан. Казахте, че сте за европейска армия. За да може обаче да се оправдае увеличаването на военната мощ на Съюза, трябва да има враг, който да ни заплашва. Кажете ми кой е този враг? Кои държави са поставени под заплаха? Защото единствените държави, които са в заплаха, са Гърция и Кипър, тъй като тях ги заплашва Турция. А Европейския съюз трябва да може да се намесва зад границите си, казвате вие. Това ли е бъдещето на Европа, за което мечтаете? Роля на световен полицай ли виждате за Съюза? Казахте, че единодушието трябва да се примахне при взимане на решение, но тогава малките държави ще загубят своите правомощия. Представете ли си вашата страна да се окаже, че е в младсинство, не може да защити своите собствени национални интереси. Представете ли си го това? Госпожа Деланги. Yes, you, uh, Minister, all, very... Благодаря, господин министър-председател, за конструктивното слово. Ясно е, че Испания е надежден партньор на Европа и ние също сме ви надежден партньор. Ще продължим политиките за гаранция за младежите, кохезия и така нататък. Но отговорността за една социална Европа започва от вкъщи. мисля, че е опасно да използвате европейската схема за заетост, за да решавате проблеми от дома. В Испания Економическото положение е добро благодарение на вашите предшественици, така че трябва да я продължите. Не, не бива да, да завещавате на бъдещите поколения а, необслужаеми заници. Стабилността и солидарността са неразделни а, елементи и за това а, с радост ще, бих, ще продължим да си сътрудничим с Испания. Господин Санчес. В този момент ние говорим за бъдещето на Европа. И във връзка с Европа аз не разбирам защо вие в крайна сметка подкрепяте господин Тимерманс като социалистически кандидат. Тази енергия, която вие влагате, за да преследват есенките от миналото, да речем Венецуела и Куба, погледнете е, какво правят е, диктаторите там. Е, вие ще защитавате ли тези режими или ще мълчите? Вие говорихте за европейското демократично законодателство, обаче в Европейския съвет вие не осъдихте режима на Мадуро и Кастро. И след това политическите затворници в Венецуела и Куба има политически затворници. Вие наистина ли сте проевропеец? Бланко Лопес. Бланко Лопес. Благодаря, господин председателю господин Естебен Гонсалес Понс. На него говоря. Не може да викате Вива Испания и да мислите, че сте патриот. Не, трябва да се читават европейските конституционни ценности и ценностите на Европа и да не клякате пред онези, които искат да разрушат тези ценности. Вие можехте да покажете, че сте испански патриот, ако бяхте подкрепили испанското правителство, както социалистите винаги са правили тук в Европейския парламент, когато е, Испания е била в заплаха. Под заплаха, извинете. Искам да кажа едно. Вашето правителство пое властта. Казахте, че тогава се е разпадала Испания, ами тя сега още повече се разпада. Имаше два незаконни референдума, които проведахте докато управлявахте страната хората не живеят вече мирно а, заедно. Много съжалявам, че не помагате на хората да живеят заедно. А испанското правителство в момента прави точно това. Госпожа Томашич gospodine predsjedavajući poštovani premijeru hvala vam na doprinosu. Господин председател, господин министър-председател, благодаря ви е, за това, че дойдахте да проведем дебат с вас. От референдума за Брексит Европейския съюз се съсредоточен върху допълнителната по-нататъчната е, интеграция. И а, това обаче е, са проблеми, които не в Великобритания а, съществуват. А, не бива да изпускаме а, и други проблеми, като например а, правата на, на трудещите се. Европа трябва да бъде крепост, бастион на, на правата на трудещите се, но а, за да сме конкурентоспособни в глобален план, пък не бива да допускаме твърде високи данъци Изправени сме на прага на една нова рецесия и затова трябва много внимателно да подхождаме към обществените плащани разходи. Големи дефицити могат да доведат до, до сериозни предизвикателства в бъдеще. Господин Санчес, гражданите очакват от ООН е економически модел, който да има определени цели, да има респект към многообразието. Партията на баските в Испания винаги се е застъпвала точно за това. Ние искаме стабилност. Държавата обаче е изправена пред много предизвикателствата. Модела на развитие трябва да се промени. Е, необходими са проекти с европейска добавена стойност, политически диалог и предвид е, тези сложни теми, ние приветстваме вашата воля за реформи. Мисля, че вашата рецепта може би е по-добра от е, това, което политиците в 30 секунди обещават по телевизионните клипове. Ние трябва да живеем в мирно съжителство, но извън закона това не е възможно. Не можем да превръщаме политиката в обект на престъпления, така както се прави в Каталуния. Ние трябва да се изпълнени с хуманизъм и съчувствие, за да можем да намерим правилни решения. Благодаря. Колегата Марчин. Колегата Марчилези. Благодаря, господин Санчес. Ние приветстваме напредъка, който се отбелязва по бюджета Нужен наистина е по-социален път, по-екологичен път и ние приветстваме вашия избор. Европа трябва да почива върху солидарност, не омраза, нужна е повече амбициозност. Трябва да бъдем смели. Господин Санчес, ще сложите ли край на този закон в Испания, който затваря устите на хората и това, което се случва с бежанците? Ще продължат ли кораби като Open Arms да спасяват мигрантите? Ще има ли екологичен преход без да изоставите никого? Подкрепяте ли Парижкото споразумение? Е, поддържате ли чистата енергия? Ще заложите ли дата за затваряне на АЕЦ? Добър ден, господин премьер. Добре дошъл в Европейския парламент. Говорихте много за жените, говорихте за правата на жените, за насилието срещу жените. Аз силно се надявам следващия път да може да дойдат с вас малко повече жени, защото като гледам, дошли сте само с мъже. Защото е хубаво да се мине към факти, не само да се говори. Това ще бъде голям плюс. Така че просто така едно желание. Италия и Испания винаги са имали много добри отношения отношения, дори по сферата на миграцията, мисля, че можете да бъде говорител на страните от Средиземноморието за дъблинската реформа. Когато се казва, че Европа ни е останала, оставила сами, има това този, който ни е изоставил, е съвета. Този, който ни е изоставил, са държавите членки. Парламентът гласува за Дъблинската реформа. За задължителното връщане обаче имаме нужда. Вие и другите премиери, в крайна сметка, да се споразумеете. Що се отнася до насилието срещу жените? Е НП винаги е смятал, че трябва да има ясна връзка между семейството и работата. Жената не трябва да остане вкъщи или само да бъде домакиня. Господин Фербер. Благодаря, господин министър-председател. Молбата ми е, когато сравнявате Каталуния и Бавария, да слушате много внимателно. В Бавария имаше някога преди 100 години едно движение на независимост от крайната левица по време, когато е, Германската федерална република не съществуваше. Това е твърде различно от Каталуния и затова не правете такива сравнения. Второ, вие казахте какво се трябва да се направи на европейско правителство. Искам обаче да чуя какво ще направи вашето правителство. Не е достатъчно да искате европейска осигуровка срещу безработица, ако от друга страна вие не е, позволявате или по-скоро обесилвате мерки за либерализация на работния пазар във вас. Вие самите не вземате никакви мерки, когато става дума за осигуряване на повече заето за младите хора. Не е достатъчно да искате искате само европейска солидарност, а трябва самите вие да вземате съответни мерки. Субсидиарността и солидарността са тясно свързани. Благодаря. Благодаря. Господин председател, Говорим за бъдещето на Европа. Европейската демокрация обаче е изправена пред огромно предизвикателство. Европа не може да се справи с положение, в което а, правителства на държави членки а, а, потъпкват демократични права. Говоря за министър-председател на Унгария Орбан. Той, благодарение на най-богатите лица в страната, са а, преобразували са а, медиите в страната така, щото да им служат. Опозицията нищо не може да направи, а малцина заблаготяха много. Стотици хиляди деца в същото време гладуват. корупцията не се преследва, а опозицията и гражданското общество биват потискани и репресирани. Господин министър-председател, вашата страна се трансформира от една диктатура в една уважавана демократична страна. Какво трябва да направим в Европейския съюз, за да не допускаме нови диктатури?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 През декември аз бях в Барселона, посетих четирима каталански президенти и може би аз не трябва да съдя вашата стратегия и вашия проект, обаче мога само да констатирам, че повече от една година тези хора се намират в затвора. Те са обвинени в размирици. Аз искам да ви кажа, че никой от нас не е видял подобни действия от тях тях. В моята страна също, в Германия, в Швейцария, съдиите не са констатирали подобно нещо. Политиката се прави чрез диалог, а не чрез съдилищата. Аз мисля, че е, да, наистина има опасен е, национализъм в Испания, но не в Каталуния, господин Вебер. Този национализъм е, се представя под формата на опасен неофранцизъм. И наистина, господин Санчес, вие трябва да освободите политическите затворници и да поновите диалог. Господин Тремоза, заповядайте. Ben tornat en aquest Parlament. Señor Sánchez, el gobierno anterior de España creó... Господин Санчес, предишното испанско правителство